и информационно-технологичните системи. Заглавието на тази директива ще бъде включено в протокола. Имаме тримесечен срок, в който да коментираме. Този срок започва да тече от утре, 10 юни 2016. Първа точка от дневния ред е въпрос с искане